постигат резултати. Така ще ни благодарят селските стопани. Благодаря, казва председателя. Благодаря и няма да продължаваме дебата. Той се изчерпи. Само ви напомням, че утре гласуваме по този доклад в 12 часа. Благодаря. Στην Емилиция διάταξη сини η κοινή συζήτηση. Следващата точка от дневния ред е общия дебат по привеждането в съответствие с договора от Лисабон. Господин Павло Декрастро, председател на Комисията по култура, има думата за 5 минути. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Уважаеми колеги. Лисабонският договор премахна старата система за комитология и я замени с система от две стъпки, делегирани актове и актове за приложение в делегираните парламентът има думата. В тези за приложение парламентът е напълно изключен. От тук нататък следва да се приведат в съответствие всички законодателни актове с новия договор. Започнахме работа по три важни регламента, по които ще говоря заедно, господин председател. Те са в основата на целскостопанската политика. Комисията направи доста балансирани е, предложения, така че предложенията на нашата комисия по селско стопанство бяха такива, че не изискваха големи промени. Основно ставаше дума за правата на фермерите и за моменти, при които те могат да бъдат а, а, нарушени или фермерите да бъдат необлагодетелствани спрямо други. Що се отнася до бюджетния механизъм, той вече не може да се прилага без участието на парламента, така че член 11 остана в настоящия си вид. В него става дума е, за дебатите е, по предложенията на комисията, които се провеждат в съвета. Ако той остане е, е такъв какъвто е, тогава пър, е, съветът ще има изключителни е, права за приложение. Смятам, че комисията като цяло е направила е, добър подбор. И що се отнася до несъществените въпроси и до техническите въпроси, ясно е, че те ще трябва да бъдат уточнявани чрез актове за приложение. Що се отнася обаче до общата организация на сълскостопанските пазари, във връзка с член 43 алинея 3 от договора за функционирането на Европейския съюз възникват някои промени, защото следва комисията да приеме мерки, свързани с фиксирането на цени и с таваните и с количествените лимити. Става дума за връзката с алинея 2 на член 45 първи, по която по ОСП се използва обичайната законодателна процедура по член 43, алинея 3. Тълкованието в тази връзка трябва да бъде по-скоро рестриктивно, тясно и е, всички е, политики, които не попадат в 43.2, е, е, трябва да бъдат взети предвид тук. Не смятаме, че комисията прилага достатъчно тясно тълкуване на тази линея. Определенето на критериите за предоставяне на помощ и рефинансирането за износ, всичко това трябва да остане в ръцете на законодателя, именно парламента и съвета. А комисията би трябвало да се занимава с въпроси като задаването на сумите в а, актовете за приложение. Имаше голяма подкрепа в Комисията по селско-стопанска политика за тези три позиции. Опитваме се да а, работим със съвета, за да постигнем споразумение на първо отчетене. вземайки предвид на настоящите а, настоящата работа по реформите на ОСП трябва да се действа бързо, поспешно, защото не искаме работата да се забави от междуинституционалните преговори. И полското председателство, и датското председателство работиха много активно, но за съжаление все още не успяваме да намерим компромисно решение. За това комисията трябва да действа много бързо, вземайки предвид, че парламентът има нови правомощи по Лисабонския договор. Сблъскахме се с пречки в съвета, който би искал да отмени делегираните актове дори там, където те са крайно необходими и би искал да ги замени с актове за приложение, които оставят парламента на страна. За нас това е напълно неприемливо, защото имаме нови правомощия. Мисля, че ограничаването на, пар... на правомощията парламента е, е абсолютно неприемливо тук и отношението на комисията съвсем не помага. По време на преговорите комисията се приближи към позицията на съвета и ни остави сами да се, да се борим за по-автентичното тълкование на договора. За това поискахме в пленарна зала да се потвърди Гласуването в Комисията по сълскостопанска политика по отношение на привеждането в съответствие с договора от Лисабон, защото всичко това е много важно за бъдещето на общата сълскостопанска политика. Само така ще се уважава духа на Лисабонския договор и само така бъдещата ОСП ще бъде по-демократична и по-близка до гражданите. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор е колегата Джовани Лавия. Четири минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, след влизането в сила на Лисабонския договор, привеждането в съответствие на хоризонталните регламенти с разпоредбите на договора се основава на разделението между делегирани и актове и актове за изпълнение. След като разгледах предложението на комисията и в светлината на критериите за делегираните актове, актовете за изпълнение, в съответствие с чинове 290 и 291, трябва да намерим критерии за делегираните актове. След това разгледахме предложенията за актовете за изпълнение. В комисията по селско стопанство внесахме няколко изменения за условията за делегирането, за, за срокът. Възоснова на споразумението, прието от председателския съвет и регламент на парламента и съвета, където са изложени основните принципи за механизмите за контрол на държавите членки и правомощията, предоставени на Европейската комисия. Сред поводите за разногласие с комисията са делегираните актове и актовете за изпълнение. Аз смятам, че парламентът не може да се откаже от контрол а, върху а, деликатни и чувствителни въпроси, като изключенията за бенефициентите. Смятаме, че привеждането в съответствие се основава на новите взаимоотношения между институциите. Според свързаните правомощия ние искаме да бъдем максимално ефективни, когато решаваме въпросите на селското стопанство. Решението на съвета да ограничи използването на делегираните актове не е обосновано. Това може да бъде без... неоснователна пречка пред реформата на ОСП. Аз самият съм предложил няколко препоръки, например, ангажименти на национално ниво – заедно, но няма споразумение между комисията и съвета, така че ще трябва да се проведат а, преговори. Отсъствието на споразумение по въпросите на привеждането в съответствие доведе до това, че обсъждаме въпроса в пленарната зала. Както каза господин Декастро, искаме нашата преговорна позиция да бъде по-силна. Този доклад, както и останалите, които сме обсъждали до сега, бяха много важна възможност за парламента. Парламентът участва активно в формулирането на новата ОСП в рамките на процедурата за съвместно взимане на решение. Нашите колеги в парламентарните комисии направиха равносметка на извършеното до сега. Необходимо е да модернизираме политиката и да предвидим нови инструменти. Накрая, тристранните срещи говорят за това, че е трудно да се постигне споразумение в областта на привеждането в съответствие. За съжаление, не използвахме достатъчно добре възможностите, а това ще се отрази зле на обща сълскостопанска политика. Председателят господин Мартин Хауслинг има думата за 4 минути. Благодаря, скъпи колеги, господин комисар. И аз, като преждеговорившите, изложили предходните теми, имам доклад, свързан с селското стопанство и по-конкретно с биологичното производство и етикетирането на биологични продукти. Е, проведоха се различни три, няколко триалога всъщност, но така и не се разбрахме за най-важното. Юли миналата година в комисията Агри по селско стопанство приехме доклад за привеждане в съответствие, при това с голямо мнозинство. Започнахме преговори още при полското председателство, а след това продължихме и по време на датското. Два въпроса се оказаха най-трънливи, а именно продукти и вещества и след това критерии за някои продукти и вещества. Тук не постигнахме никакво, никакво споразумение. Не само изхождаме от собствената си позиция и от тази на Комисията по правни въпроси, като потвърди, че тук наистина става дума за правни документи, които са делегирани актове по силата на член 293. Не става дума за това как се регулира, а става дума за нещо свързано с задължително изпълнение в целият Европейски съюз. Следователно, това е акт за изпълнение. И дори и въпреки, че казахме неколкократно, заявихме на съвета, че желаем да участваме и сме готови на компромис, въпреки, че излязохме с предложения за привличане за участие на националните експерти, въпреки, че споменахме, че тези вещества и продукти следва да бъдат включени, тъй като всъщност това не са огромен брой вещества, защото за последните години е имало само 4 случая. Въпреки всичко това, комисията промени изходната си точка по време на самите преговори. И това ние така и не можахме да го преглътнем и нещата се влушиха. Това, до което стигнахме като заключение бе, че ще ни държат в течение, ако има някакви изменения. Ние обаче не сме съгласни с това и поддържаме мнението си за делегирани актове. Така че сега сме в очакване на новото предложение на комисията, за да можем да продължим да преговаряме при кипърското председателство. Благодаря, казва председателят. Благодаря на господин Хауслинг. И така приключваме и даваме думата на господин Капула Санто за 4 минути. Благодаря много, господин председател. Докладът, който е моя отговорност в този е, контекст, е свързан с контролът на държавите членки по отношение на финансирането на Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Въпросът е как това, този регламент да бъде приведен в съответствие с новите регламенти в договор от Лисабон. По отношение на актовете за приложение съществуват процедури по член 485. И тези процедури би трябвало да позволят да се следват принципите на комисията. Успяхме да следваме неформалните принципи, договорени между институциите по почти всички елементи. Парламента ще потвържи позицията си обаче едва утре на гласуването. Надяваме се, че ще получим възможно най-голямо мнозинство, за да се потвърди ролята на парламента като съзаконодател. И затова искаме да призовем съвета и комисията действително да тълкуват Лисабонския договор точно, така че правомощите на парламента да бъдат зачетени по отношение на реформата на ОСП. В момента тече преходът от комитология към нещо, което според мен е добра идея, а именно да се направи разграничение между техническите елементи, които следва да подлежат на актове за приложение и онези елементи, които би трябвало да попаднат в делегираните актове. Разполагаме с институционализирана процедура, при която комисията ще бъде подпомагана от специализирани комисии при етапа на приложение. Ще трябва да се консултира с експерти за от държавите членки, дори когато се използват делегирани актове. Разбира се, трябва да се намери баланс при, между това, което попада в основния акт, е, онова, което попада в делегираните актове и в прила... Е, актовете са приложения. Мисля, че за тази цел трябва да се следва духът и буквата на Лисабонския договор и парламентът ще продължи да настоява на това. Европейската комисия не би трябвало да иззема допълнителни правомощия от държавите членки. Целта е вземането на решение да бъде ефективно и пропорционално на новите роли на съзаконодателите. Благодаря, господин Капуаш Сантош. Давам думата на комисаря. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че пак имам възможност да благодаря на Европейския парламент, Комисията по селско стопанство и всички докладчици за извършната работа тези усилия ни дадаха възможност да постигнем напредък по привеждането в съответствие. Както знаете, тази дейност по привеждане в съответствие е много експертен въпрос, както стана ясно и от казаното от докладчиците. Въпросът е и много сложен от юридическа гледна точка. Заедно с това, това е дейност, която е, е и от голямо политическо значение, не само за парламента, но и за всички институции, участващи в процеса на взимане на решение и изпълнение на ОСП осъзнавам политическото значение на тази дискусия на, за привеждане в съответствието за парламента. Господин Декастро каза, че разговорите започнаха при унгарското председателство и продължиха почти една година. В е, един момент бяхме близо до споразумение, но в крайна сметка се оказахме в блокаж по време на тристранната среща по време на полското председателство. Датското председателство реши да включи привеждането в съответствие сред основните въпроси в рамките на ОСП и да работи по, отделни, по отделните въпроси. Аз винаги съм държал да се защитават прерогативите на Европейския парламент в съответствие с Лисабонския договор, за да се постигне справедливо разпределение на правомощията между парламента и съвета. Винаги, когато е възможно от правна гледна точка, подчертавам това, Предпочитам подход, който дава възможност на двете институции да играят своята роля, като се отдава предпочитание на делегираните актове въз основа на член 290 по, от договора. Ето защо като пример отдавам предпочитание в регламента за преките плащания роля и за парламента, и за съвета, що се отнася до финансовата дисциплина. Също така, когато се дефицират, къде дефинират задълженията за пасищата, предпочитам делегираните актове. Също така, по отношение на санкциите, много чувствителна област, Призовавам ви да прочетете внимателно текста, за да видите усилията положени от комисията. Не е очудващо обаче, че изхождайки от тази гледна точка, която предвижда засилена роля на парламента, съветът не винаги е бил съгласен и разбира се, не винаги е лесно да се постигне компромис. От тази изходна точка глобалният пакет в всяка област на привеждането в съответствие показва, че са направени усилия да се зачетат правомощията на парламента. Привеждането в съответствие е много важно за реформата в ОСП. Аз гледам на гласуването като е, ясен знак от парламента. Сега няколко думи за биологическото земеделие. Все още не сме постигнали споразумение по най-чувствителните въпроси, а именно процедурите за издаване на разрешително за а, вещества, които могат да се използват в биологическото замеделие. Разбирам, че според вас издаването на разрешение или не за някои вещества или групи вещества е, има и политическо значение вие не можете да приемете, че ще бъдете изключени от процеса за взимане на решение за тези вещества и аз разбирам вашето притеснение. Смятам обаче, че вашите колебания са свързани с съществуващия вариант на регламента за биологическото земеделие. Критериите за използването на веществата могат да се адаптират и коригират мога да разбера, че много, мнозина от вас смятат, че е желателно да се актуализират и, те, и да се актуали... и, коригират всеки път, когато това е възможно и ние предлагаме точно това. Комисията прие доклад за натрупания опит в приложението на регламента за биологическото земеделие този доклад е първият етап от дебата по усъвършенстването на нормативната база за биологическото земеделие. На, започна оценка на въздействие за актуализацията на разрешенията за вещества. След това ще бъде направено законодателно предложение парламентът ще участва пълноценно в процеса на разработване на регламента и за критериите за издаване на разрешителни за веществата. Следователно, парламента ще участва активно, защото процедурата ще бъде обикновената законодателна процедура. След като сме намерили споразумение, въпросът за процедурата който ни занимава, ще загуби своята острота. Защото с адаптирането на правната база ще можем да постигнем споразумение за по-точните критерии за издаване на разрешителни за тези вещества и се надявам, че вашите притеснения ще се разсеят. И за да резюмирам, приветствам вашите предложения. Привеждането в съответствие да бъде подложено на гласуване по този начин. Позицията на парламента ще стане ясна. Ще могат да продължат междуинституционалните преговори и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение и да разсеем притесненията. Искам да ви кажа още един път. Аз участвам активно в процеса и всеки път, когато имаме възможност да взимаме решение, свързано с значението на свързано с участието и правомощията на парламента в съответствие с договора, аз ще направя всичко възможно парламентът да осъществява пълноценно своята роля на съзаконодател. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря ви и аз, господин комисар от Комисията за регионално развитие. Господин Жозеф Матова има думата. Много благодаря, господин председател, господин докладчик. Аз като докладчик за Комисията по регионално развитие бих искал да взема отношение и да започна с благодарности и поздравления към всички докладчици за чудесно свършената работа. Наистина има много разлики между различните селски региони, що се отнася до условията за живот там, достъпа до интернет. Следователно, Нашата основна цел в регионалната политика трябва да бъде тяхното развитие и повече конкурентоспособност, включително и диверсификация на селската економика. На основание на всичко това аз предлагам да зачитаме в по-голяма степен равнопоставеността на тези е, селски региони, както и да привличаме за участие местните и национални избраници, за да може конкурентоспособността на тези региони да се развива възможно но и бързо включително и със средствата на, за кохезионно сближаване. Благодаря. Сега имат думата представителите на различните политически групи от името на НП Ханс Питер Майер за една минута. господин председател, от влизането сила на Лисабонския договор Европейски парламент е със законодател. Поради това парламентът има нови права, права, които трябва да поеме на плещите си. Всичко това означава, че ще има много повече ангажименти в тази област и ще трябва да работим по основните регламенти, които имат за цел да дадат повече сигурност е, на селските стопани. Е, ще участваме по делегираните, но не по при актовете за приложение, е, които се прилагат при технически въпроси. Всичко това означава, че на практика ще трябва да се борим за правата си. Призовавам съвета да се откаже от твърдата си позиция и да приеме делегирани актове за правилниците. Това е не само политически въпрос. Благодаря, господин Майер. От името на групата на социалистите и демократите, господин Олейничак има думата. Пани комисажо. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Дебатът, който водим, е много важен. Взимаме сериозни решения. Вярно е, че говорим по технически експертни въпроси, които са важни след взимането на сила на доклада. Но въпросът е кои мерки трябва да влязат в рамките на делегираните актове и кои в актовете за изпълнение. Как ще работим в бъдеще по реформата на ОСП? За технически аспекти ли говорим или за съществени аспекти? Ето тук имаме нужда от конкретни решения. Както чухте, по време на предишния дебат ние сме на страната на производителите. И ролята на Лисабонския договор би трябвало да намери отражение в ролята на парламента. Не можем просто да съберем броя на актовете за изпълнение и делегираните актове. Ние взимаме тук не просто политическо решение, а правно решение. Разбира се, тези решения винаги могат да бъдат обжалвани пред Съда на Европейските общности и ако това се случи, някои от мерки ще трябва да бъдат спрени и фермерите няма да могат да получат онова, от което имат нужда. Така че нека в самото, от самото начало да предприемем правилния подход. Благодаря. От името на либералите господин Джордж Лайан. Благодаря. Заедно с колегата Декастро и други, аз за съжаление участвах в преговорите с съвета и комисията по хоризонталният въпрос в продължение на 18 месеца и по времето на три различни председателства на постигнатия напредък не е значителен. В основата на проблема е становището на съвета е, че всяко решение по вторичното законодателство трябва да се взима в съответствие с актовете за изпълнение, не делегираните актове. Съжалявам, че съветът не е тук а, и не, не, не ни обяснява защо делегираните актове ще се използват само за несъществени елементи на политиката. Позицията на съветът е, че парламентът не трябва да, да има никакво право на глас е, и смята, че ние нямаме право на глас е, и че Лисабонския договор е променил правилата и правомощията сега следва да се споделят и нещата няма да вървят е, по-старому. Комисията твърди, че е гарант на договорите. В крайна сметка тя взима страната на съвета и, и не, от, от, отрича правото на парламента. Комисията трябва да защитава правилното тълкуване на разпоредбите на договора. Господин комисар, чух много добре това, което казахте, че е, съчувствате на нашата кауза, само че опитът ни в преговорите никак не потвърждава това. Тази вечер става пределно ясно от дебата, че парламента ще се бори с зъби и ногти по време на преговорите да запази правомощията си по Лисабонския договор, дори и ако това означава да държим заложник окончателното споразумение, докато съветът не, не ни признае ролята на са законодател. Господин Никълсън има думата. Благодаря, господин председател. По въпроса за превеждането в съответствие с договора от Лисабон, може би не е най-лесното нещо, особено когато трябва да се съвмести с ОСП. Не искам тук обаче да пропусна да похваля докладчиците по този толкова технически и експертен въпрос с добавена правна трудност. Така или иначе няма постигнато споразумение, но утре ще гласуваме за това какво трябва да бъде становището на парламента наистина има все повече нарастващо несъгласие между комисия и парламент по, въпроса за делегирани актове и актове за изпълнение. Аз по въпроса за делегираните актове смятам, че трябва да има контрол от страна на парламента, защото ние сме народни изправници. Така че нека като парламентаристи да наложим това си право, особено за, с оглед на това колко е важна ОСП в времената на криза. Противното би било недемократично демократично. Благодаря. Και τελευταίος ομιλητής σε αυτή την κατηγορία, εξ ονόματος της ομάδος EFD είναι ο συνάδελφος... И така, от името на СД, господин Агню. Минута и половина. Терминът за актове за приложение много е, е, е достатъчно, за да приспи е, нищо неподозиран, ще е обикновен е, гражданин. Обаче, ако кажа комисията иззема отново права, гражданина ще се събуди. За пореден път ставаме свидетели на подобна ситуация. днес имаме за цел да поразчистим след промяната на неща от миналия режим. Една от тези неща е екологичното замеделие което бе галено с перце. Бяха наливани огромни суми в всевъзможни схеми, бяха изключени производителите от мерки за екологизиране, които бяха задължирани, задължителни и за останалите селски стопани. Също времено обаче се оказва, че тяхното производство продължава да е по-скъпо и а, е, мисля, че трябва да се а, е, вземат предвид реалните проблеми на фермерите, а не просто така е, да се говори за актове. Господин Сикерски има думата. Благодаря. Лисабонският договор предвижда нови правомощия нали, на парламента и това означава, че трябва да се променят някои неща. Например, в регламентите трябва да се прецизира кое ще се осъществява в рамките на актовете за изпълнение и кое в рамките на делегираните актове в съответствие с членове 290 и 291. Това не са технически изисквания, по-скоро битка между трите институции. Член 43 показва много ясно в какво се състои тази битка за власт. Аз мисля, че важните елементи на ОСП следва да се решават в рамките на основните закони, където и парламентът и съветът би трябвало да имат равноправна роля. Нека обаче да сме наясно с това какво означава делегираните актове и какво означават актовете за изпълнение. Понякога дяволът е в подробностите и комисията трябва да излезе с предложение. В парламента трябва да бъдем по-добре информирани и да бъдем по-добре информирани за онова, което за тенденциите и да участваме по-активно в преговорите с комисията и съвета. Всичко а, се а, върши в рамките на тристранните срещи. Те трябва да бъдат отворени за всички, които проявяват интерес. Господин Тарабела има думата сега за една минута. Благодаря на гръцки Евхаристополи. Благодаря, господин председател. Наистина трябва да се приспособим към новият Лисабонски договор, както казаха всички преждеговориши. Очевидно е също така, че е, съветът желае, има тази неприятна тенденция да се опитва да избягва делегираните актове, както предложи комисията Агри ние трябва да защитаваме правата си като са законодатели, защото това е основната от европейските политики, поне от 50 години, даже днес се навършват и именно тук се вливат най-големите бюджетни средства на европейският бюджет. Така че не бива повече да търпим диктата и това е думата на съвета, който не ни позволява да изпълняваме ролята, която ни отрежда Лисабонският договор. Господин комисар, смятам, че вие трябва да се приведете в съответствие с нас, да застанете на наша страна. Благодаря. Благодаря ви, господин Тарабела. Господин Джанкарло Скота има думата. Благодаря, господин председател. Доклада на нашите колеги за подпомагането за развитието на селските региони подпомага едно важно усилие за опростяване, което би трябвало да приветстваме. Така би трябвало да се намалят тежестите за държавите членки и е, необходимостта от консултационни услуги. Трябва да се създаде възможност да се създадат съответните групи в областта на овощарството и зеленчукопроизводството, за да може да се предоставя съответната подкрепа. Държавите членки избраха регионалната подкрепа, но трябва да може да се калкулират средствата и на ниво държава членка. Съгласен съм с господин Капуаш Сантош за финансирането на Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Благодаря, господин Скота. А сега давам думата на госпожа Петра Невеш. Като докладчик е, в сянка по въпросите на, органи... на биологическото земеделие, искам да благодаря на колегата Хаузлинг за конструктивния му подход по време на преговорите. Към момента ние не успяхме да постигнем консенсус по въпросите за делегираните актове и актовете за изпълнение. Член 16, когато говорим за конкретни вещества, се казва, че акта трябва да бъде за изпълнение, не делегиран. А, парламентът настоява да се прилага член 290. Комисията в началото подкрепяше парламента, след това обаче премина на страната на съвета. Списъка с веществата може да се включи в анекс към основния договор. Това беше отхвърлено. На тристранната среща сме свидетели на това, че дори и ако не сме съгласни, ще покажем, че не сме съгласни. Как обаче ще разрешим проблема? То е сериозен проблем за гражданите и е, трябва да намерим някакво решение. Председателят давам думата на госпожа Костингер. Благодаря. За съжаление, със съжаление отбелязвам, че въпреки многобройните триалози не се е постигнало споразумение с съвета поради това, че много от хоризонталните въпроси са останали висящи. Преговорите са били дълги и изнорителни и в крайна сметка на празни. На първо място е, е винаги експертното прилагане на изискванията от Лисабонския договор. След това ще дойдат експертните въпроси и по ОСП. Бих искала да подчертая, че парламентът бе изключително добронамерен още от самото начало. За съжаление обаче съветът не може да се похвали със същото. В крайна сметка не можахме да проведем дори преговори, защото съветът нямаше мандат за преговори. Тук не искам да навлизам в предположения, но ако смятаме, че парламентът ще отстъпи по преговорите за ОСП, всички много се лъжат. Утре ще гласуваме ясен мандат за това. Благодаря. Мисля, че колегата Дес не е залата, така че нека да преминем към процедурата на спонтанните изказвания. Госпожа Предъргаст иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Приветствам възможността да участвам в дебата по тези четири доклада тази вечер, тъй като те подчертават важната роля на Европейския парламент в преговорите по ОСП, които предстоят и е, вземат предвид голямото значение за много европейски граждани на тази политика и огромното значение гражданите да бъдат представени, когато се вземат решения за тези важни промени. Съгласно Лисабонския договор следва да се предоставят повече правомощи на Европейския парламент, само че съветът и комисията непрекъснато се опитват да подкопаят това и се опитват да направят делегираните актове, актове за приложение. Е, мисля, че трябва да се борим срещу е, този опит да се отнемат нашите права. Е, работила съм с много от своите избиратели и много от тях се безпокоят за ОСП след 2013 година. Мисля, че трябва да се отрази това в законодателството и ролята на Европейския парламент е от огромно значение. Благодаря. Euh, Благодаря, господин председател. С изключително внимание слушах всички ваши бележки и още веднъж искам да подчертая казаното всъщност вече в встъпителните ми бележки. На господин Лаян искам да отговоря, че разбира се, че комисията ще подпомага парламента, ще го подкрепя винаги, когато това е правно възможно. Споменахме на няколко пъти съдържанието на член 290 и 291. Член 290 предвижда делегираните актове да се прилага там, където има изменение или тълкуване на несъществени елементи, а член 291 дава възможност, както вие самите посочихте, на комисията да подсигурява еднородно прилагане на делегираните актове. И ето в тази посока работим, ето в тази посока работим за търсене на крайна формулировка. Господин Никълсън, който вече е напусна, спомена за непрекъснато нарастващо напрежение между комисия и парламент. Аз със сигурност няма да подклаждам това а, напрежение, защото то не е в интерес на европейските селски стопани и на европейските граждани изобщо. Госпожа Патрао Невеш по въпроса за природно чистите продукти казах, че естествено съм за търсенето на механизъм, по който парламента да участва в взимането на решение за веществата. Нека обаче да не забравяме и интересите на самите фермери, производители на биологично чисти продуктите, нямат интерес това да се проточва до безкрай. Затова аз предлагам един компромис в рамките на основният акт да се предвиди по-точно какви критерии следва да използваме за, следва да използваме за одобряване или отхвърляне на някое вещество. Това ще се проведе по общата законодателна процедура. Ще излезем с един акт за изпълнение, за да може да приложим просто на практика предвиденото в основният акт. Вие предложихте този списък да бъде в анекс. Това обаче означава, че с всяко изменение на списъка трябва да се връщаме към основната законодателна процедура и това ще бъде времеемко. Аз предлагам да уточним в основния акт критериите просто. И надявам се, че парламентът ще се идентифицира, ще се отъждестви с едно такова предложение и това поне е едно предложение за компромис. Надявам се, че този компромис няма да се забави след утрешното ви гласуване. Благодаря. Епитропе, дефтерология си ги тон, κ. Παύλο Ντεκάστρο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Господин Декастро, Искам да използвам тази възможност, за да благодаря на колегите за техните коментари и на комисаря за казаното. Отбелязваме изразената от него подкрепа. Надяваме се, че проблемите, свързани с постигането на споразумение с съвета за изпълнителните актове няма да блокират споразуменията по реформата на ОСП. И подправям апел към комисията. Влезе в сила Лисабонския договор, парламентът има нови правомощия, не възнаверяваме да се откажем от тях. С утрешното гласуване ние се надяваме, че съветът ще се съгласи с предложенията, които отправяме. Благодаря, казва председателят Джовани Лави. Следващият оратор има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Смятам, че дебатът беше полезен. Чухме становищата на много колеги Чухме различни позиции по отношение на привеждането на в съответствие на тези регламенти с Лизабонския договор и смятам, че дебатът потвърди пред комисаря колко важни са за парламента новите му правомощия. И точно това трябва да се има предвид и когато гласуваме утре. Нашата позиция е изключително близка до първоначалната позиция на комисията. Става дума просто да се направи още една крачка напред. Не става дума само за новите правомощи по Лисабонския договор, но и за бъдещето на ОСП. Много добре знаете, господин комисар, колко пъти сме се срещали, колко е, председателства са се изредили. Знаете колко е трудно да се покрият всички хоризонтални въпроси. Много време и много усилия сме посветили на решаването им и трябва да продължим да работим. Утрешното гласуване ще бъде просто една междинна стъпка, на която парламентът държи да подчертая своята позиция и твърдо да заяви желанието си да настоява на своите правомощия. Разбира се, непривеждането в съответствие ще попречи на реформата на ОСП. Реформата ще се провежда заедно с парламента и все пак по отношение на привеждането в съответствие и парламента трябва да участва. Следващият докладчик, който има думата е колегата Хайслинг. Много благодаря. Благодаря за това, че показахте добра воля в търсене на компромис. Наистина не става дума просто за упорито защита на нашите принципи, а става дума за бъдещето и за това, че са ни нужди ясни критерии, в чието определене трябва да участваме парламент, комисия и съвет. Така че това, като изнамерим днес като формула, ще се ползва през следващите години. Той следва да бъде устойчиво. Смятам, освен това, че трябва да построим едно ново доверие между парламент и съвет. И вие, господин Чиоло, също го потвърдихте. Казахте, че може би някоя законодателна дейност се бави. Разбира се, че е така, но не бива в името на бързината и ефикасността да не се зачитат нашите становища. Ако действахме по-бързо, може би щяхме по-бързо да приемем регламент, но не бива това да се за това да се търси оправдание, извинение в парламента и неговата неговото отношение. Ние сме в правото си да настояваме и няма да правим отстъпки, които да не са обосновани. Тук дебатът е политически и равнопоставен. Затова не трябва да се търси само правно основание и правно становище. Благодаря ви за това, че излизате още сега с а, идея за консенсус и ние ще последваме вашия пример, за да може в крайна сметка регламента да се радва на всеобща подкрепа бързината е приоритет и за нас, и в никакъв случай няма да позволим на нас да се хвърля вината за блокирането на преговорите по доклада за биологичното производство. Ние обаче няма да се откажем от защита на собствените ни права и няма да разработваме регламент, който не отговаря на нашето виждане. Не винаги грешките са в съвета, понякога са и в парламента, понякога и обратното. Благодаря. И сега, в края на разискванията, думата има господин Капуаш Сантуш. Благодаря. След всичко казано за мен не остана много. Всички всичко, което чухте, господин комисар, потвърждава моята позиция, а именно, че парламентът е единен в своето становище. Необходимо е да се постигне споразумение в близко бъдеще. Това е абсолютно ясно. Знам, господин комисар, че вие държите и като нас да бъде постигнато решение. Председателят, благодаря. Общият проведохте разисквания по тази много важна тема за междуинституционалното споразумение приключиха. Е, закривам заседанието. Благодаря.